Chers collègues, bonjour. Je vous propose de commencer notre euh, réunion de commission. Добър ден, колеги. Добре дошли на всички. Време е да започваме работа. Моля ви всички частни разговори да бъдат прекратени. Точка първа Приемане на дневния ред. Както се договорихме на 5 април, ще сменим местата на точка 5 демографски промени и последици за бъдещата политика на държава на ЕС с точка 9, който е петия доклад за сближаването и стратегията за политиката за сближаване. Ако няма някакви възражения, смятаме дневния ред за прият. Съобщение на председател. Шест такива имаме. Както винаги, на първо място това заседание се излъчва в интернет. На второ място, след гласуването на 16 март, първото тристранно заседание, по доклада на Каслер за Европейската година на активното стареене. Това ще се проведе тази вечер. В 8.45 ще ви държим в течение. Извинявайте, 18.45. След това по устния въпрос. По вътрешната помощ сме изготвили един компромис по устния въпрос и предложението за резолюция. Пет изменения бяха внесени по устния въпрос, 61 за предложението за резолюция, трябваше да компресирам информацията само до няколко изменения, защото прекалено много изменения бяха предложени. Следващата информация. Във вашите папки ще намерите доклада от секретарията след посещението на делегация на нашата комисия в Нью Йорк. ООН през февруари. Следваща точка. В папките си ще намерите също изготвен отново от любими ни секретарият. Меморандум за обмена на становище. по въздействието на Европейския социален фонд и обмена на мнение с социалните партньори от 16 март. Текста е на английски, немски и френски. Искам да приветствам двама нови колеги, но ще изчакаме те да пристигнат, за да ги приветстваме с добре дошли. Следващата точка – одобрение на протокола от заседанието от 15-16 март няма възражения или бележки. Приемаме протокола. Четвърта точка. Компромисни изменения на доклада на Рихард Фалбър по външното изменение на социалната политика. насърчаване на трудовите и социални стандарти и европейска корпоративна социална отговорност. Докладчика има думата. Преди това госпожа Моран иска да каже нещо. Госпожо председател, не видяхте, че вдигнах ръка, докато правихте съобщенията си. Искам само да посоча, че в Комисията по регионална политика, Комисията за регионално развитие, има три параграфа, изготвени от е, регионалната комисия по Европейския социален фонд във връзка с правомощията на комисията, на която вие сте председател. Моля ви да изразите протест и извинявайте, че ви прекъсвам. Да, известно ми е това и вече започнах необходимите действия за коригиране на нещата и да дадем възможност на госпожа Бастус, която е нашия доклад по економическото и социалното сближаване, защото точно този доклад касае това да постигне споразумение със съответната комисия. Госпожа Майснер. Исках да взема думата едва след като господин Фарал Беро се е изказал, защото аз съм докладчик в сянка. господин Кас, има ли да добави нещо? Да. Защото когато говорим за конвенцията на МОД, има много изменения. И когато гласуваме, утре ще се занимаваме с това, така ли? Да, може би прекалено много бърза, казва председателката. Ще се опитам по-бавно да го обясня. Ако гласуваме утре всички изменения, има опасност предложението за глюция да се отвои по размер. Когато една комисия внесе предложение за резолюция в е, светлината на устен въпрос на пленарно заседание, правилата, по причини, които не разбирам, не позволяват повече от 4 е, страници по 1800 знака. Ако приемем всичките 61 внесени изменения, просто ще удвоим дължината на позволеното предложение. Така че на, координа... на среща на координацията изготвихме един компромисен текст, който сме подготвили в материалите за днес. Моля ви да го разгледате внимателно. Вашия координатор Чаба Ари взе участие в заседанието на координаторите и се съгласи с този текст. Някои от вносителите на изменения са отеглили своите изменения. Някои от тях обаче смятат, че техните предложения са от жизнено значение и не са добре обхванати от компромисния текст, договорен от координаторите и те вече ще използват пленарния вод за тази цел. Отговорих ли на въпроса ви? Добре, чудесно. Ако няма други разни въпроси. Искам да дам думата на докладчика, господин Фолвор, и му благодаря за търпението. Ще бъда съвсем кратък, защото на предишни заседания вече казах какво мисля за своя доклад, както и за измененията и Доколкото се отнася до компромисите, повечето от тях сме ги договорили с Вероника. Аз отхвърлих едно изменение на Майснер и настоявам наистина то да бъде отхвърлено. Нямам нищо против, ако хората гласуват против мен. Госпожа Майстер. Благодаря много. Това бе кратко становище. Ние разговаряхме, а, господин докладчика, Хел, а, господин Фалбър и аз за компромисните предложения, които имаме от името на политическата група. Става дума за компромис Г, включително. Можем да подкрепим компромисните предложения. Имаме проблем с компромис F латинско защото искаме да има равнопоставено третиране на социалния модел, европейския социален модел и онова, което е важно за работниците, а от друга страна способност и економически успехи, защото смятаме, че това са взаимосвързани неща, трябва да има баланс и затова в ЕФ е записано, че те не бива в никакъв случай да биват отслабвани в полза на конкурентоспособността или а, твърдени решенията за економически ползи. Аз бих предпочела да е записано under no circumstances, да има no, защото по този начин ще се постигне баланс. И след това компромиса, в който са включени нашите изменения, но не по начин, по който искахме. И в това отношение имаме трудности. Опитахме се да се разберем по този въпрос вчера, но не постигнахме е, съгласие. И е, затова АОД продължава да има трудности с тази точка. А иначе, е, госпожо председател, аз бях малко объркана, защото бе казано, че не могат да бъдат прияти всички изменения. А аз изхождах от това, че ние ще гласуваме по всички изменения, които са представени или има някаква промяна срещу това. Не съм проверявала дали текста е същия, както предишния в папката, но аз знам, че обикновено се процедира така. Естествено, не става дума много да удължаваме процедурата, но просто да се гласува. Освен това знам, че при измененията няма ограничения по отношение на дължината. Ограниченията са по отношение дължината на първоначалния доклад, но не и на финалния. Госпожа Майснер, напълно сте права. но мисля, че оценката ви не е съвсем правилна. Говорихме не за точката от дневния ред, която вече бях обявила, а за едно съобщение, което направих преди малко във връзка с проекта за резолюция, по който ще гласуваме в пленарната зала. А що се отнася до вашите изменения по доклада на господин Фалбър, няма основания за притеснение. Ще следваме обичайната процедура. Първо се изготвят компромисите, след като се проведе гласуването по тях. Някои изменения отпадат. И оттам нататък ще гласуваме по 10 изменения. Благодаря, това е ясно. Да, но се. Благодаря, госпожо председател. jenom stručnou reakci. Hledání vyváženosti za každou cenu je cesta do пекара. Ако трябва да търсим баланс на всяка цена, то няма да стигнем до никъде. Добре. Не знам дали цитирахте от Библията, но това е червената нишка, която минава през цялата ни дискусия. Сега госпожа Лопес Родригес. Първо бих искала да благодаря на докладчика. Той е слушал внимателно и е приел много компромисни изменения. Той не желая сега да приема задължително неща, които са критични – Аз а, също съм на мнение и се надявам компромисите да бъдат прияти, но закривата на работниците е нещо, което не е гарантирано в много държави членки. В много държави, а включително и в някои държави членки. Понякога а, споразуменията или по-конкретно конвенциите на МОД също не се спазват, както е записано в доклада. Мисля, че е важно да се мисли за това, че по време на економическа криза ние не можем да се отклоним от европейския социален модел. Той доведе до добри резултати. И си мисля, че ако докладчикът иска да подсили или да отслаби съответните текстове за европейския социален модел, колегите искат да гласуват по това, това е приемливо за мен. Аз ще подкрепя компромиса. За мен е задължително да бъде запазен европейския социален модел. Още веднъж сърдечни благодарности на докладчика и на другите колеги, защото смятам, че докладът ще стане добър. Благодаря. Това означава, че вие можете да подкрепите компромисното предложение в този вид. Да. Госпожа Станока, след това. Първо госпожа Станока. Yes, thank you. I'm a shadow for, for the Greens. And, um... Благодаря. Аз съм докладчик в сянка от името на Зелените. Също искам да благодаря на господин Фалбър за проявената гъвкавост. Той не прояви чак толкова голяма гъвкавост по време на първото ни разискване, но последната ни среща в Страсбург бе ползотворна. Успяхме да постигнем консенсус по повечето изменения бяха възприяти внесените от нас изменения, най-вече компромисно изменение А, F латинско, Г латинско. Като цяло подкрепяме основната позиция на докладчика. Не сме обаче толкова скептични, що се отнася до ролята на МОД. В компромисно изменение F призоваваме комисията да насърчи по-тясно сътрудничество с Международната организация по труда и очертаваме възможностите за това. Това е един много добър текст. Надявам се, че колегите ще го подкрепят. Поздравявам господин Фалбър. Госпожа Цимер. Аз също първо искам да обявя подкрепата на моята политическа група за принципната позиция на доклада. Мисля, че при обсъждането на компромисите успяхме горе-долу да продължим тази линия. Доколкото знам, докладчикът и по време на разговорите за компромисите се е опитал да се постигнат принципите застъпени от МОД. Така всеки е успял да даде израз на своята позиция и като цяло са били намерени и по-силни формулировки за позицията на парламента. Според мен бихме могли да подкрепим компромисно изменение F, но с доста голям резерв. Не смятаме, че трябва допълнително да се отслабват формулировките по този текст. Мадам Мора. Euh, Madame la Présidente, euh, simplement pour euh, vous dire d'une part que... Госпожа В постоянната работна група, в която са представени профсъюзите, бе извършена добра работа. Проведохме ползотворна среща. Групата на НЕП ще подкрепи всички компромисни изменения. В тях са залегнали всички изменения, внесени от нас. Оценявам работата на докладчиците в сянка. Това бе опит да се обединят всички позиции и този доклад е особено важен за по-нататъчния напредък в областта на социалните въпроси в Европа. Бях забравила да дам думата на господин Томас Ман. Моля. Благодаря, госпожо председател. Уверявам ви, че не се чувствам дискриминиран, но толкова мило ми се усмихнахте, че реших, че няма да има проблем да взема думата. Искам да благодаря на Рихард. Внесени са първоначално 155 изменения и разбира се, намирането на компромис – не е никак лесно. Не е никак лесно тези изменения да се обединят в една обща позиция, задоволителна за всички. Това стана благодарение на теб. Чудесно е, че успяхме да постигнем съгласие. Мисля, че е много важно, че се обявяваме в подкрепа на МОД. Особено е важно, според мен, да се застъпваме за европейския социален модел с пълното съзнание, че държавите членки провеждат свои политики в тази област. Въпросът ми към теб е свързан с корпоративната социална отговорност. Надявам се, че ще продължим да изискваме тя да се осъществява на доброволни начала, има предприятия, които са постигнали много голям успех в тази област, тъй като са поели модели прилагани от други. Особено искам да подчертая ролята на малките и средните предприятия. не искаме да се стига до прекомерно ниво на бюрокрация в тази област. Искаме предприятията взаимно да се учат едно от друго и искаме да ги стимулираме дали подкрепяш тази позиция, но като цяло ЕНП ще окаже широка подкрепа на измененията, които ти си обединил в един много добър компромис. И не мисля, че това е, както каза ти, пътят към Ада. La parole. Donc, euh, c'est pas l'usage de... Euh, äh, das ist richtig. Aber ich wollte zwei Dinge... Това е вярно, но исках да кажа две неща. На първо място, първо забравих да благодаря на докладчика, а исках да направя това. Ние сме съгласни с много компромиси. Забравих това да го кажа преди това, защото изведнъж ми дадохте думата. Що се отнася до компромис F, ще се консултираме още веднъж, ще се съвещаваме още веднъж. Да, сега още веднъж ще дам думата на докладчика, за да приключим дискусията. Искате ли изобщо да кажете още нещо? Само искам да благодаря на всички, които говориха. Много съм доволен от това, което чух. Много хубаво. дискусията понякога води до конкретни резултати. Ще гласуваме по този доклад и то утре. Сега продължаваме с пета точка от дневния ред. Ще дам думата на госпожа Есая. Тук ли е тя? Не я виждам. Je 13, le papier. Bon, alors. Donc, euh, nous avons. Euh, Euh, effectivement, inversé. Действително, ние сменихме а, последователността на точките. Разменихме пета и девета точка, затова сега преминаваме на девета точка. Давам думата на госпожа Лопе Фонтанье за петия доклад а, относно сближаването и стратегията за политиката на сближаване за периода след 2013 година. Вече бе споменато, че с този доклад имаме проблеми с а, преплитане, припокриване с регионалната комисия. Иначе ще имаме проблем с председателите на комисиите. Госпожа Лопе Монтанье, имате думата. Моля, представете ни своя доклад. Благодаря, госпожо председател. Дължа да кажа пред комисията, че вече проведох няколко срещи с докладчика от регионалната комисия и се надявам, че няма да имаме проблеми. Сега ще продължа на испански. Политиката на сближаване, от която Европейския социален фонд е част, е отразена в петия доклад на Европейската комисия относно сближаването. Той е насочен към създаване на работни места и устойчиво развитие в Европейския съюз. Политиката трябва да продължи да играе важна роля, особено имайки предвид ситуацията, през която преминаваме днес повече от винаги, имайки предвид е, огромната криза, пред която минахме, много фирми пострадаха, нивата на безработица се повишиха и стигнаха неустойчиви равнища. Заради това смятаме, че необходима много силна политика на сближаване с съответните достатъчни ресурси. Кризата остави много белези Европейския съюз трябва да преодолее вътрешните си неравновесия с оглед на бъдещето. Кохезионната политика е инструмент в този смисъл. Като част Лисабонската стратегия всъщност не проработи и днес повече от винаги Европейската стратегия за следващите години трябва да заработи. За да се постигне това, европейските политики и държавите членки трябва да изпълняват своите ангажименти. Политиката на сближаване не трябва да бъде изключение. Тя, не... Тя трябва да се възприема като приоритет и трябва да се осигурят необходимите стратегически ресурси, за да се осигури нейното изпълнение. Трябва да имаме и темати... тематично съсредоточаване, трябва да се разпространява информация и да не се деконцентрираме и разсейваме от, липсата, от е, наличието на много приоритети, за да можем да се справим с основните предизвикателства и постигане на целите на стратегия 2020. Obteniendo para ello resultados concretos y cuantificables. Hay que gastar... Необходимо е да се постигнат количествено измерими резултати. Необходимо е един по-интелигентен подход – към разходите, които трябва да се насочат към основните приоритети на Европейския съюз. Да се увеличи добавената стойност, да се ангажират регионалните и местните органи на власт. Регионалната комисия говори точно за ангажиране на местното ниво, което според мен е неизбежно за правилното функциониране на системата. Необходимо е да имаме също така и по-стратегически фокус. Трябва да имаме един подход насочен към резултатите, за което трябва предварително да се заложат количествено измерими цели. Трябва да определим и показателите, които са необходими, за да се извършва една правилна и прозрачна оценка на резултатите. Необходимо е едно ниво на гъвкавост и да се намалят колкото се може повече административните препятствия, които трябва да преодоляват операторите, работещи с тези фондове. Европейски социален фонд допринася за намаляване на въздействието от кризата върху работниците. И той има да играе основна роля в борбата с последиците от кризата. Кризата показа необходимостта от наличието на кохезионна политика, която да инвестира в конкурентоспособността на регионите и създаването на работни места. Европейският социален фонд трябва да насочи усилията си към създаване на работни места, за което ние трябва да продължаваме да работим по системите на образование и продължаващото образование, за да може работите да приспособяват умените си към необходимостите на пазара. Кризата показва, че е време за промяна. Необходими са нови умения за новите видове економика и за зелената економика. Освен това, Европейския социален фонд трябва да се насочи към други области, като създаването на нови стопански дейности, които създават работни места, да се подкрепят малките и средни предприятия, за да могат те да предприемат изпълнението на иновационни проекти. В общи линии това бе, което имах да кажа днес и ще очаквам с нетърпение вашите предложения за изменения. Ähm, Благодаря. Благодаря и на докладчика. Много добре можах да си изясня целите ви, но малко е трудно те да бъдат очертани в текста, така както сте го изготвили. Ситуацията е следната. Докладът ще бъде в основата на нашата идея за рамката, от която ще се управлява структурния фонд. И това, което сте изложили в него, не е достатъчно. Особено като се има предвид, че текстът, изготвен от господин Пипер, е изключително конкретен, поне на родния му език. За съжаление, преводът не е толкова добър. Господин Пипер излага много конкретни аспекти, свързани с Европейския социален фонд и други. Като се запознае човек с текста му, много ясно може да очертае по кои пасажи точно да внесе изменение а вашия текст е прекалено общ. За да се справим с задачата, която ни предстои, трябва да използваме много конкретни формулировки. И мисля, че както докладчика, така и докладчиците в сянка трябва да бъдат максимално конкретни, иначе няма да постигнем нищо. Ясно е, че нашата комисия трябва да се занимае с всички въпроси, свързани с социалната сфера и трудовите правоотношения. защото разполагаме с необходимите експертни познания в тази област. Мисля, че можем да си сътрудничим, тъй като няма противоречия по същество. Става дума за формулировките, те трябва да са много по-конкретни и във връзка с това смятам, че ще бъдат внесени доста изменения. На второ място ще направя няколко бележки по същество. Доклада ви се концентрира най-вече върху заетите лица, върху необходимостта да им се осигуряват в по-голяма степен обучение, за да се справят с измененията, предизвикани от економическата криза. Съгласна съм с това, но мисля, че основният напредък, който постигнахме през изминалата година в областта на политиката на заетостта, са две основни насоки. Имам предвид онези лица, които попадат в обхвата на целите на стратегията 2020, т.е. борба с бедността и борба с ам, преждевременното напускане на училище. Третият ми коментар е свързан с Европейския социален фонд. Той се основава на принципа на партньорство, както и на демократичен принцип. Затова трябва да направим всичко възможно, за да запазим качеството, което сме осигурявали до този момент. Ще ви припомня гостуването на господин Ян Олсен от Европейския економически и социален комитет. Той ни представи резултатите от едно проучване, в което много ясно се очертават у нези области, в които все още трябва да се усъвършенства дейността на фонда. Последният ми коментар е свързан с при покриването на съдържанието на този текст с някои текстове на Комисията по правата на жените. Имам предвид формулировките, отнасящи се до жените сред заетите лица, необходимостта от равнопоставеност при заплащането и други. Установено е, че в много държави членки не се обръща внимание именно на жените сред заетите лица, въпреки че а, тази необходимост е залегнала в фонда и в договора. Благодаря ви много. Дори при засиленото сътрудничество, все пак трябва да изслушаме мненията Vous avez dit en introduction que euh, vous avez... Госпожа Лупе започва с това, ако не греша, че сте влезли в контакт с господин Пипер, докладчика, автора на доклада, но не казахте какви са резултати от вашите разговори. Значи ли това, че той ще заличи онези части от е, доклада, които са изцяло в правомощията на нашата комисия. Знае, че се разбирате добре с него, това е чудесно, но тези части просто не трябва да бъдат в е, доклад, който се гласува от е, Комисията по регионално развитие. отговор. Не съм сигурна, че ще мога да свърша достатъчно добра работа да защитя интересите на комисията. Наистина, добре се разбираме с него, но все пак ние трябва да представим своя доклад със свои собствени заключения, които не е издължително да бъдат същите, като тези на господин Пипер. Така че това ще трябва да го обсъдим през следващите дни. Така или иначе ще поддържаме връзка. Разбира се, ще се опитам да постигнем колкото се може по-добро споразумение Въпросът не е да постигнем до споразумение. Не е тяхна работа да коментират по Европейски национален фонд. Това е наша работа. Госпожа Люис. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика господа Лупа Фонтане Мисля, че някои от най-важните предложения, заключените и препоръките на петия доклад, според мен са много важни, имайки предвид е, сегашната економическа криза и според мен тези заключения трябва да бъдат осъществени, за да се възстанови економическото положение в Европейския съюз. Много напредък е постигнат, но са необходими още по-целенасочени мерки за намаляване на економическите и социални различия в Европа, за борба с бедността и безработицата. Подкрепям и казаното от докладчика за необходимостта за подсилване на синергиите между Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие и смятам, че такива синергии трябва да включват и Европейския земеделски фонд за развитие на селските региони и чрез много други програми на Европейския съюз. Смятам, че също така трябва да приемем по строги мерки по отношение на образованието, обучението, иновациите, и изследователската дейност. Единствено по този начин може да имаме координирани и добре насочени действия това е начина по който можем да постигнем ефективна и ефикасна политика и да постигнем целите си до 2020 година. В заключение бих искал да кажа, че засилването на принципа на партньорство е от особено значение. Трябва да се ангажират и местните, и регионалните власти, както и економическите и социални партньори – и това е начина по който можем да се справим с предизвикателствата в контекста на стратегията Европа 2020 година. Много ви благодаря. Много се радвам да чуя, че говорите езика на Руслав и Волтер. Госпожа Тиме. Категорично подкрепям усилията за поемане на отговорност от страна на нашата комисия за очертаване на очакванията ни по отношение на бъдещото развитие на Европейския социален фонд. Подкрепям и това, че ще застанем на твърда позиция за разграничаване на нашата сфера на дейност от тази на Комисията по регионално развитие. Има ограничения, свързани с обема на текста и във връзка с включването на изменения. Съгласна съм с колегата Шрёдер, че с оглед на тези ограничения ще трябва да направим много точни и конкретни предложения за изменение. Текстът в момента съдържа общи формулировки, например за мерки ориентирани към постигане на резултати и други трябва по-конкретно да очертаем посоката, в която трябва да тръгнат тези мерки, индикаторите, които трябва да бъдат прияти, за да може да се осигури и прозрачно прилагане на мерките. Ще посоча и още едно искане, което трябва да поставим във връзка с платформата за солидарност, непременно трябва да се създадат необходимите предпоставки по отношение на новата рамка за Европейския социален фонд. В противен случай всички ангажименти поети през изминалата година, годината за борба с бедността и социалната изолация ще останат само на хартия. Сега имаме възможност да предприемем конкретни мерки и трябва да го направим направим. Господин Томас Ман и след това госпожа Едит Бауер. Благодаря, госпожо председател. Искам сърдечно да благодаря на Вероник за възможността да изготвим този доклад, който е основа за по-нататъчната ни работа. Вероник ясно посочи каква е целта ни, а именно да повишим видимостта на Европейския социален фонд. За целта трябва да предприемем конкретни мерки. Със сигурност докладчикът ще ги формулира. Знаем, че това не е лесно, тъй като имаме ограничения за обема на текста. До момента Европейският социален фонд се разграничаваше до голяма степен от другите фондове, от средствата, по които няма осезаеми резултати. Така че трябва да наблегнем именно на осезаемите резултати от освояването на средства по този фонд. Ще се оточним конкретно за подробностите с докладчика. Фонда трябва да постигне осезаеми резултати на ниво малки и средни предприятия. Мисля, че всички в тази комисия сме на едно мнение по този въпрос. Що се отнася до миналогодишната кампания за борба с бедността и социалната изолация, бяха прияти много инициативи, имахме широки възможности за комуникация. И сега трябва да наблегнем на това, че Европейският социален фонд трябва да се използва именно за борба с бедността, за разлика от Европейския фонд за регионално развитие. Не искаме всякакви други мерки да се включват в Европейския фонд за регионално развитие. Трябва точно да се очертаят областите на компетенции – Твърдо съм убеден, че ще можем добре да си сътрудничим с колегата Пипер. Мисля, че има добро основание за такова сътрудничество, за разлика от а, други доклади, по които има водеща и подпомагаща комисия. По този доклад се позоваваме на член 50 от правилника, т.е. можем да правим препратки към формулировките на други комисии. Във връзка с това трябва много точно да формулираме и целите, които ще преследваме по отношение на Европейския социален фонд. Ще се спра и върху преждевременно напусналите училище. В Германия се предприемат мерки, които постигат конкретни резултати. Това бяха мерки финансирани със средства от Европейския съюз. Общините не инвестираха нито една стотинка. Ето на това трябва да наблегнем в този доклад. И мисля, че ако нашите изменения бъдат включени в него, то ще можем ясно да зададем посоката, в която ще се развива Европейският социален фонд в бъдеще – а някои от нас се членуват и в двете комисии, както за заетост, така и за регионално развитие. И ако си сътрудничим, наистина ще постигнем много в името на гражданите. Благодаря госпожа Бауер и след това господин Серкас. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа накратко по това становище. Предполагам, че днес, когато се занимаваме с бъдещето на политиката на сближаване, ще бъдат представени повече документи. Аз също е, съм предвидила едно становище, което е записано за дневния ред за утре. И по тази причина знам колко големи са принудите, трудно е да се е, респектират нещата, а ние е, подлежим на определени изисквания с оглед на засиленото сътрудничество – малко предприятие, например, или институция. Нуждаем се от допълнителни средства, но за да се създадат места, първо е, трябва да се използват средствата. Така че различните средства, които са на разположение, трябва да могат да бъдат използвани по интегриран начин. Не могат да се отделят дейностите, не може винаги да се взимат е, разделени решения като едно решение в нашата комисия, друго решение в друга комисия. Това може да бъде проблематично. А иначе си мисля, че трябва да се внасят изменения, за да се допълни доклада стратегията 2020, върху която ще се концентрират фондовете. По отношение на нея трябва да видим доколко тази стратегия съответства на политиката на сближаване. Бихме могли да кажем, че кохезионната политика и стратегия 2020 са в хармония. Можем ли да кажем, че Европейския социален фонд надхвърля стратегия 2020 или нещата изглеждат по обратен начин? Моето впечатление е, че нещата изглеждат по друг начин. Господин Серкас и с това изчерпваме списъка на всички желаящи да вземат думата по тази точка. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. За съжаление, нашия докладчик нямаше възможност да участва, но аз трябва да кажа, че подкрепям доклада и ние подкрепяме доклада на госпожа Лопе Фонтанье. Ние сме на мнение, че тя съвсем ясно е представила политиката на сближаване в своя доклад. И а, разделя отчетливо нещата, които, се, които почиват на член 50. Госпожа Лопе Фонтание показва специфичните задачи, които изпълнява Европейския социален фонд и това, че той е неотменен елемент за европейската социална политика. Ние не бихме искали в бъдеще Европейския социален фонд да бъде интегриран в други политики, да, бъде отнета същността му. Важно е ориентацията на социалната политика да не сме, се смесва с други неща, които са много разумни, които обаче са част от кохезионната политика. Това е нещо, което се различава от социалния фонд. Така че вие имате нашата подкрепа в тази битка, която върви в наша посока, за да може да не се, да не влизат през задната врата неща, които съответстват на исторически обословената социална политика. Госпожо докладчик, желаете ли да вземете думата още веднъж? Съвсем накратко. Да, бих желала само да благодаря на ораторите, на изказалите се. Знам, че текстът е сравнително общ, но той е, е много кратък просто. И въпреки, че е кратък, е, много неща могат да се споменат в него. Разбира се, аз ще разчитам на вашите предложения и идеи, за да подобря текста и ще се опитам да се спра на всички точки или да спомена всички точки, които са от интерес за Комисията по заетост. Разбира се, докладът не бива да бъде прекалено дълъг. Мисля, че ще стигнем до разумен текст. Благодаря, госпожо докладчик. Безразено желание за внасене на изменения. Това трябва да се случи преди 19 април 17.30. Трябва да се извиня, защото графикът е много, много е, стегнат. Нещата обаче са свързани с Комисията по регионално развитие. Проверката на измененията, на компромисните изменения ще се извърши от 24 май което означава, че измененията могат да бъдат представени. Не, извинете, коригира се председателката. 19 април, 24 май, тези две дати се споменават. 24 май е след обяд. А на 26 май ще чуем мнението на Комисията по регионални въпроси. И се надявам до тогава да сме разрешили въпроса с дублиране на компетенциите. Сега преминаваме към шеста точка от дневния ред. Жен Ламберт. Става дума за управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Тук имаме 13 изменения. Водеща отговорност тук има други комисии. И всички политически групи дадоха своето одобрение. Госпожо докладчик, имате думата. Можете да ни представите компромисните предложения, които са подготвени за вашето становище. Госпожа Корнелисън, имате думата. Джим Лаберт не можеше да бъде тук, така че ме помоля аз е, да говоря от нейно име. Тя ме подготви. Докладчикът е, благодари на докладчиците Сенка за много доброто сътрудничество и полезни от мен на информация. Извинение от нейно име, че не успява да присъства в момента. Макар, че стекущите събития в Япония поставят въпроса за безопасност в една специална светлина. Важно е все пак да не забравяме, че проектостановището и измененията бяха внесени преди катастрофата. Целта на докладчика е да предложи становище, което не навлиза във въпроса за ядрената енергетиката като цяло, а се съсредоточава единствено върху здравето и безопасността на всички въпросни работници. Искаме да благодарим на докладчиците в Сянка за подкрепата в тази насока. Компромисите бяха договарени по член 9 по експертиза и умения, член 12, прозрачност и един допълнителен, който допълнително бе представен по член 4, общата рамка. Докладчика се опитва да намери най-общ консенсус в становището и включва предложенията на политическите групи, направени в компромисните предложения. Предложени си някои устни изменения във връзка с поразуменията постигнати в началото на седмицата. Искам да ви благодарим за подкрепата, най-вече по разширяването на обхвата на директивата, за да се включат всички работници, които могат да имат отговорности за работа с радиоактивни отпадъци и на гориво, както и за промяната на правното основание, тъй като това дава възможност да се обхванат тези различните рискове при управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Очаквам вашите коментари. Благодаря. Muito obrigada. E então eh, temos aqui duas inscrições eh, para se pronunciarem. Eh, Благодаря. Имам двама желащи да вземат думата. Госпожа Майснер. Този път няма да допускам грешката, както при господин Фалбър. Веднага ще благодаря на госпожа докладчика за доклада. Това становище наистина е от много голяма важност, особено с оглед на случилото се в Фукушима. Но става и, тук става дума и за принципно регулиране. Затова трябва внимателно да гледаме какво пишем, как можем да подходим към защитата на здравето и безопасността на работниците в тази деликатна област. Аз и миналия път казах, че докладът е добър особено във връзка с изпратените компромисни запитвания по отношение на член 4 алинея 2. Много по-добре от преди, преди имах проблеми да кажа дали сигурността трябва да бъде за 150 или 250 години. Сега формулировката е много по-добра, докато те са опасни за хората и за околната среда. И Изменение 28 според мен също е добро. Моята политическа група без проблем може да го приеме. Още на три точки исках накратко да се спра. Едната точка а, е свързана с а, казаното от авторката госпожа Лемберт. Имам някои промени с солидарната отговорност в член 21, така както аз я разбирам. Въпросът е можем ли да подкрепим това или не с това имам проблеми, а имам проблеми и с член 29 да се гарантира, че финансовите и средствата за персонал след 120 години още са на лице на лице. Не знам дали можем да решим това. Ние можем да кажем, че желаем това, но не можем да изискваме това да бъде гарантирано, да бъде обезпечено. Това не е възможно и аз ще гласувам срещу изменение 29, защото смятам, че това не е желателно изменение и не е приложимо на практика. По изменение 81, там става дума за това радиоактивните отпадъци да се погребват в унези държави, в които са възникнали. Аз мятам, че това в рамките на Европейския съюз, разбира се, ние имаме принципа на причинителя и съгласно този принцип това би било логично. Геологическите особености на държавите членки обаче са много различни и аз затова бих предпочела, ако в бъдеще има места, защото още няма сигурни места, Тоест, ако в друга държава членка се намери по-сигурно място, различно от възможността за намиране на подобно място в държавата членка, където възникват радиоактивните отпадъци, тогава може да се каже, че те могат да се погребват и там а, окончателно. Защото за мен по-важно е да има сигурност при това погребване на отпадъците, затова не разбирам а, а, изменение 81. Uh, сега може да се помисли дали в Русия не могат да бъдат намерени подобни места за погребане на радиоактивни отпадъци, но Русия е извън Европе, е, Европейския съюз и няма да се подчинява на нашето законодателство. А тъй като ние работим по стандарти за сигурност, безопасност, това ще бъде проблем. Така че тук бих казала, не бива да се допуска търсене на такива места за погребване на радиоактивни отпадъци извън Европейския съюз. Освен това, смятам, че тук нещата не трябва да бъдат уредени съгласно нормите на Евраком, Евратом, а Европейския парламент трябва да направи това. Още повече, че точно сега по повод на Фукушима Европейския парламент усилено трябва да се занимава с това. Благодаря много за изказването. Сега госпожа Жута Стайнрок. Юта Штайнрок. Благодаря първо на докладчика, която представи един много подробен доклад, но благодаря и на колегата, която вчера ни помогна с посредничество по отношение на измененията. Е, това е една нова дума, която научих. А, мисля, че а, това посредничество ни даде тласък напред. Между тях имаше изменения, на които се позова и госпожа Майснер и които ние а, изковахме, така да се каже, в Комисията по промишленост. За нашата политическа група мога да кажа, че ние подкрепяме доклада и компромисите, защото тук наяве излиза общия интерес за защита на работниците. Това е нещо, което трябва да е от абсолютен приоритет и това трябва да надхвърля обозримия от днешна, от днешна гледна точка хоризонта. Също така солидарната отговорност. Все някой трябва да поеме отговорност за това и в това отношение самата аз не бих искала да има някакво а, времево ограничение. Докладът предлага добра основа, така че в отделните държави членки нивото на. А, защита на, на здравето на работниците и безопасните и сигурни условия на труд да се запази, а също така да се гарантира държавния контрол. Аз съм сигурна, че утре по време на гласуването надявам се да получим е, да се получи един е, единодушен вод, така че да подкрепим ясно доклада. Благодаря. Думата има ще получат онези оратори, които бяха обявени от госпожа Перванш Перес. Редица изменения няма да бъдат разгледани от нас, защото те не попадат в обхвата на нашите правомощия 5, 15, 16, 64, 66, 68, 81, 82 и така нататък. Те са класифицирани като недопустими, защото не се отнасят към темата, която е в основата на този доклад. Още веднъж докладчика в сянка, господин, господин Томас Ман. Томас Хендъл. Онова, което е представено тук, е отлична работа под ръководството на колегата Ламберт. Ние сме приели редица изменения. Искаме ясно да кажем колко много подкрепяме този доклад. На второ място аз мятам, че е изключително важно да разширим правните основания на тази директива, защото по този начин може да се осъществи едно широко участие на Европейския парламент, особено що се отнася до цитирането на начина на работа на Европейския съюз, и рамковата директива 89391. Те са особено важни в това отношение. На трето място в този текст, който утре трябва да приемем, разширяването на приложеното поле по отношение на работници, които не работят постоянно с атомни вещества, но и разширяването на обхвата по отношение на хора, които работят с стари замърсявания е важно от гледна точка на защита на работниците. Бих желала да спомена и една четвърта точка и моля за подкрепа по отношение на едно изменение, което самият аз съм внесъл. Става дума за изменение 90 от а, моя опит при правното представляване на работници а, в случай на пенсии, а, обословени от трудови причини, трябва да разширим а, случаите на контаминиране с радиоактивни вещества. Много често доказването на тези случаи е трудно. Причинно-следствената връзка е трудно доказуема в правната практика, особено тогава, когато контаминирането или работата с подобни вещества е дес, десетки години в миналото на работника. Затова аз предлагам в 90-то изменение да запишем 50 години а, и да запишем, че става дума за независимо звено, за независим орган, който да разглежда случая при спазване на законодателството за защита на личните данни. Аз мисля, че ще има много а, случаи, в които ще имаме възможност да докажем такива професионални заболявания и проистичащи от тях пенсия в връзка с тези случаи. Благодаря сега колегата Томас Ман. Госпожо председател, мисля си, че вече имаме една важна основа, която се различава от онази, която миналата седмица разглеждахме в Страсбург. Тук става дума за въпроса за атомната политика, въпросът за необходимостта да се определят определени срокове. Забелязахме големите различия, забелязахме економическия интерес, който се определя като най-важен, не се взема на сериозно сигурността, имаме опит в различни страни. И затова нито една проекторезолюция не бе приета. Имаше възмутени обаждания от граждани. Ние им казахме, съжаляваме, но нашата позиция е по-различна. Комисарят Етингер не можем да му завиждаме, когато той се опитва да намери общ европейски път, защото различията са много големи. Но това е принципната позиция. Как ще подходим с цялата тази сфера? Ясно трябва да подчертаем онова, което имаме в нашата комисия. Въпросът как хората се справят с ситуацията, как става дума за хората, работещи в тази област. Става дума за високо образовани хора, които, разбира се, трябва да се осланят на някакви фактори на сигурност и да могат да се надяват, че повече или по-малко се спазват някакви стандарти, се подхожда предпазливо и нека се осигурим стандарт на тези хора, така че те да се надяват не просто да оцелеят, но да имат някаква гаранция за условията, при които работят. Как ще подходим към отговорността? Изключително важна област и се надявам да постигнем консенсус поне утре. Много е важно, че имаме регулаторни органи също, които могат да се а, намесят, дори за да смекчат нещата а, не можем да се успокояваме, е, чак до там няма да се стигне, защото Фукушима ни показа точно обратното. Има а, ядрени централи, които а, имат стандарти за сигурност, които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 тук става дума за хората в областта на транспорта, за е, сигурността, служителите по сигурност, многобройните доброволци в Япония, например, в момента, кои, и друг помощен персонал, който трябва да е на, раз, на разположение. Ние трябва да се погрижим за това здравето и сигурността да са с примат. И в тези региони, където уж има сигурност, а, не можем да имаме зелена светлина и да си казваме, е, все някак нещата ще станат, все някак ще тръгнат, все някак си ще се осигури а, безопасността. Необходимо е да имаме документи, които дългосрочно са на разположение, така че да можем наистина да подвеждаме подсъдебна отговорност от тези, които са се отнасяли с груба небрежност към а, задачите си. Надявам се утре да можем да постигнем а, споразумение по отношение на тези десетки хиляди хора, които са а, се посветили на, тази, на тези професии. Нека осигурим контрол, нека осигурим а, възможности за регулиране, така че всички тези неща да ни помогнат да действаме съвместно. Благодаря ви, госпожа Корнелисен. Искате ли още веднъж да вземете думата? Благодаря за голямата подкрепа, която казахте на госпожа Ламберт. Съвсем кратко ще се спра върху казаното от госпожа Майснер. Госпожа Фигередо и друг колега Споменаха, че са внесли изменения, но няма да гласуваме по тях. Да, знам, асистентът ми ми каза за това. Ще гласуваме за 21. Според нас то е много важно. Това изменение се отнася до отговорността трябва да гарантираме определен субект да бъде подведен под отговорност, дори когато става дума за подизпълнител, когато производствата се отнасят до здравето и безопасните условия на труд, трябва да има субект, който да бъде подведен под отговорност. Господин Хендел конкретно визира изменение 90. Докладчикът принципно подкрепя всички изменения, внесени от другите политически групи. Надявам се, че докладът ще бъде прият с голямо мнозинство. След това ни предстои тежка битка, тъй като трябва да лобираме в Комисията по промишленост, научни изследвания и енергетика, така че ядрената безопасност да залегне и в техните приоритети. Благодаря ви. Утре ще гласуваме по становището. Повечето изменения са допустими и предполагаемо ще бъдат и приети. С това приключихме разискванията по тази точка. Преминаваме към точка 7 изслушване с участието на социалните партньори относно прилагането и изпълнението на някои разпоредби на директива относно закрилата на работниците и служителите случай на неплатежоспособност на техния работодател. Приветствам госпожа Гърлинг, докладчика по тази тема, която ще направи встъпителни бележки по темата. и след това ще дадем думата на гостите. проблем е? Sorry, there is translation, but it's, it's rather slow. So I do have it now. Thank you. Ah. Então, mas agora que creio que já ouviu, quer introduzir o tema? Se assim for, passo-lhe a palavra. Бихте ли искали да представите тази тема? Ще ви дам думата. Бихте ли ми казали все пак само да знам къде са в е, залата социалните партньори? Да, благодаря ви. Да знам към кого се обръщам. Като представяне, този регламент е, за неплатежеспособността влезе на 31 май 2002 година и действа всички държави членки, с изключение на Дания и касае всички производства по несъстоятелност, включително за страхователни кредитни институции, което е много важно. Идеята е да се създаде един добре подреден режим, в който базата за несъстоятелност да бъде на лице и наистина може да се увеличава с времето когато има някои трансгранични осложнения. Никой не е имал идея да се хармонизират материално-правните норми и мисля, че това остава така в комисията Юре, когато се разглежда този доклад. Корекции към регламента за неплатежеспособност трябва да подкрепят трансграничния бизнес с съответните спасителни мерки и преструктурирането, за да се подпомогне възвръщаемостта за кредиторите и за работниците, най-вече по отношение на защитата, във връзка с ефективността и ефикасността. През 2008 година излезе и директива за пряка защита на работниците в случай на банкрут на работодателите. И много добре да имаме предвид, е, че има разлика между 2002 и 2008 година в е, съответните регламенти. Проектостановището, което имате пред себе си, е в отговор на желанието на комисията Юри да се разгледа по-натам възможността за хармонизиране на административните и съдебни аспекти на фалитите. И изготвяйки това проектостановище, исках да проверя дали са необходими корекции в областта или дали са желателни такива изменения за защита на работниците или вече системата функционира добре. Имайки това предвид, е, е подготвено това изслушване, за да чуем виждането на социалните партньори, които приветствам горещо с добре дошли и ще очаквам с нетърпение да ви изслушаме. Muito obrigada, colega. Então, е, o nosso secretariado da Comissão do Emprego e Assuntos Sociais. Temos a eh, presença de representantes da Confederação Europeia. Секретариатът ни отправи покани до нашите социални партньори. Сред нас са представители на е, е на Европейския синдикален съюз. Сред нас е госпожа Випке Варник. Ще дам думата първо на нея, а след това на колегата Ваненберг. Доколкото разбирам, двама колеги искат да вземат отношение. Но първо, госпожо Варник, имате думата. Благодаря много ви. Благодаря, че ни поканихте като социални партньори на изслушването на тази тема, макар че всъщност представлявам само една от социалните, едната страна на социалните партньори, само профсъюзите, т.е. Европейската конфедерация на профсъюзите. Благодаря ви много за поканата. ЕКПС, Европейската конфедерация на профсъюзите, определено гледа на тази директива за защита на работници и служители в случай на неплатежоспособност на работниците, като един незаменим инструмент на европейското право, който осигурява минимална защита на работниците из цяла Европа. Това е европейско законодателство, което е още по-важно по време на кризата. Както виждаме, риска фирмите да не могат да изпълняват своите задължения към своите служители драстично се увеличават. Ако вземем числата, представени от комисията, виждаме, че между 2008 и 2009 година имаме увеличение с 19% на случаите на фалити, което означава 61% на брой работници, които са засегнати от тези фалити. Затова е и най-добрата защита срещу несъстоятелността за работниците е просто да се избегне фалита на предприятието. Което всъщност ме води до основните моменти за ЕКПС във връзка с тази директива. Разбира се, основният момент за нас е член 3.1 за защита на работниците по отношение на вземанията на работниците. Текста който се казва, където се предвижда от националното законодателство да се предвиди и заплащане за съкръщение. Според мен, според нас, трябва да се конкретизира този текст, тъй като много държави членки всъщност имат определено прилагане на дефиницията на възнаграждение, като например се изключват бонусите, заплащането за съкръщение и така нататък. Ние смятаме, че като минимум трябва да се премахне текста We are provided by the national law, за да може да се задължат държавите членки да включат точно такива неща, като заплащане за съкрещение и за освобождаване и възможност за изплащане на дължимите обещетения. Втория въпрос, който е от особено значение за нас е член четвърти. Границата на ограничението на гаранционните институции. Тук виждаме две неща. Едното е във връзка с продължителността на периода, през който трябва да се изплатят неизплатените вземания и на второ място тавана, който е възможно да се постави върху такива плащания. За нас и двете неща трябва да се разглеждат заедно, защото тавана може да бъде разглеждан като относително приемлив, но ако той е свързан с един по-кратък е, срок, това застрашава социалните цели на директивата, така или иначе. На практика, това, което много от нашите профсъюзи докладват от националните нива, е тяхното притеснение, че за много голям брой работници неплатените вземания или възнаграждения всъщност надвишават границите определени от националното законодателство. Това може да се види и в Германия, и в Португалия, но и в, много, и в някои други страни. И не разбира се, несъстоятелността никога не е пада от небето. Много често има проблеми на паричните потоци, което води до нередовно плащане за заплати много по-дълги периоди от 3 месеца. Следователно ЕКПС е на мнение, че минималният е, период от време, който е заложен в 4.2, трябва да се завиши и че текста на 4.3 трябва също да бъде подсилен. Е, защото какво означава социално съвместим? за да се доведе до повече правна яснота и да не се разводняват задълженията на държавите членки. След това, ако се обърна по-конкретно към становището по производството за несъстоятелност в контекста на европейското търговско право, така както бе представено преди малко, виждаме много сериозни съмнения, че регламента за по простоятелност има много сериозно въздействие върху възможностите за намиране на работа, защото предприятията избират мястото си, седалището си, не точно с оглед на производства за несъстоятелност, а по отношение на много други фактори, които са далеч по-съществени при избора на мястото на стопанска дейност. Например, данъчното облагане. Както предполагам, предприемачеството означава, ако някой се заеме с предприемачество, не мисли за възможността да фалира. Много бяхме изненадани от е, отхвърлянето на връзката за правилата между несъстоятелност и трудовото право. За нас директива 2874 определено трябва да се е, включи в е, трудовоправното поле и нейната цел основно е защита на работниците. ЕКПС е съгласна, че целта за осигуряване на минимална степен на защита в основни линии е постигната от тази директива, но все пак има място за подобрение, както бе казано и в началото, на изплатемите е вземания, минималния период и тавана. Ние смятаме, че има много голяма гъвкавост дадена на държавите членки. Поставяме си въпроса, виждате ли в това становище възможност да се добави и въпроса за правилното транспониране? От феврари тази година комисията излиза с доклад, който посочва някои нарушения на държавите членки при националното транспониране. Ние смятаме, че комисията трябва да предприеме действие в това отношение, най-вече чрез процедури за нарушения. Благодаря. Obrigada. E então, para completar, eh, o Sr. Vandenberg tem a palavra. Também da Confederação Europeia de Sindicatos, dado que, como já disse, foram os únicos parceiros. Господин Ванденберг от ЕКПС, както казах, това са единствените социални партньори, които са представени днес тук. Благодаря. Аз ще подкрепя коментарите, направени от колегата но ще се насоча малко повече към практиката и ще вземам пример за изпълнение на директива 2008-94. Най-вече в Белгия. Така че да имаме един практически казус, за да докажем какво е добро в директивата и кои, някои, а, кои пропуски остават в нея. По принцип, като социални партньори, като профсъюзи в Белгия, ние сме много доволни от начина по който директивата се изпълнява в Белгия това се доказва също и от фактите, че имаме правителство без правомощие почти цяла година вече и въпреки това заплатите си ги получаваме. Също времено обаче смятаме, че при изпълнението на директивата не са използвани много от съществуващите вратички. Така че, както и колегата, аз ще пледирам да се затворят някои от тези вратички в директивата, защото нашия опит показва, че те просто не са необходими там. Като пример, неизплатените вземания в много сложния член 3, в който са сложени табаните и периодите от време. В е, Белгия всъщност има една изключително сложна система с различни тавани и референтни периоди в зависимост от е, вземанията, когато са свързани с заплащане на отпуски, заплати и други плащания. Ние използвахме възможността в Белгия да упростим и облегчим системата, така че в момента има един общ таван от 25 000 евро, така че вземанията до тази сума се изплащат от гаранционната институция в Белгия. При старата система можеше да стане така, че един работник или служител, който е получил плащането си за отпуска, но не заплатата, да получи по-малко, отколко човек, който не си е получил заплащането за отпуската и някои от своите заплати. Така че, за да се създаде една система, която да бъде приемлива както от е, широката общественост, така и от самите работници, трябва според нас да има една много ясна и проста система. 90% от вземанията на служителите в Белгия се получават, защото се изплащат от гаранционните случаи, от гаранционната институция. Ако се разгледат вноските обаче, защото системата в Белгия всъщност се финансира от вноски от работодателите. Тези вноски обаче са по-низки от 0,02% от обратите заплати. Това не е пренебрежима сума, но не е и достатъчно съществена, не е много висока вноска. Не е вноска, която да накара работодателя да изнесе производството си от Белгия. Също така, когато говорим за изключване на определени категории служители и работници, има сравнително добро изпълнение на директивата в Белгия. В миналото работниците от е, нетърговския сектор или от е, организациите с идеална цел не получаваха такова покритие от гаранционната институция, но през 2008 година това бе включено, след като имаше случаи на фалит на старчески домове и тогава не само възрастните хора останаха на улицата, а и служителите останаха без заплати. Такива организации с идеална цел са с много по-малък риск от изпадане в неплатежеспособност, отколкото търговските дружества. Затова в миналото положението бе такова, но сега директивата предвижда известна гъвкавост, за да може да бъдат обхванати и те и да се включат всички категории служители. И последните няколко думи за транснационалната ситуация. По принцип, в Белгия, така както изисква директивата, гаранционната институция покрива всички е, работници, които и служители редовно пребиваващи и работещи в Белгия, така че по директивата всичко е наред, но на практика понякога има известни затруднения. Например, в случай на производство за несъстоятелност, което протича в друга държава членка, но има въздействие върху работниците в Белгия. Тогава за нашата гаранционна институция е много трудно да се свърже с официалните власти в другата държава членка, за да получи точна информация какво точно се случи, какви, как случва, какви решения са взети, дали наистина става въпрос за дело по несъстоятелност. Така че самият факт, че не са хармонизирани законите по несъстоятелност в различните държави, на практика прави много трудно понякога гаранционната институция да получи необходимата информация. Директивата остава също и поле за тълкуване от страна на държавите членки при определене на отговорната гаранционна институция. В това отношение понякога също има и известни практически проблеми и не може да се прецени кой наистина поема отговорността. Благодаря ви. Então, muito obrigada. Eu solicito que, se puderem, deixar-nos as vossas intervenções eh, escritas, o secretariado eh, fará a sua. Благодаря ви за изложението. Секретариатът ще осигури за членовете на нашата комисия и писмени екземпляри. И сега ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Желаете ли да вземете отношение сега? Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък. Докладът, с който разполагате, бе изготвен в резултат от проучване, възложено от Комисията на външен изпълнител. Обект на проучването бяха държавите членки и социалните партньори. Те имаха възможност да направят коментар и по резултатите от проучването. Предмет на проучването бе изпълнението на директивата от страна на държавите членки. За пръв път подобно проучване включва и статистически данни за държави членки, в които работници и служители в миналото са се възползвали от гаранционните институции. Между 2006 и 2009 година 3 милиона и половина работници са получили дължими суми по свои вземания, изплатени от гаранционните институции. Съгласно резултатите от проучването, директивата надлежно е, се прилага в държавите членки. Има обаче все още някои проблеми във връзка с мерките за изпълнение в някои държави членки, мога да ви уверя, че комисията ще продължи отблизо да следи прилагането на директивата. Всички инструменти, закрепени в нея, също трябва да бъдат прилагани надлежно. Ако разгледаме историята на тази директива, която действа вече от доста време насам, то ще установим, че тя все още продължава да играе ключова роля за осигуряването на минимално ниво на защита на работниците и служителите в рамките на вътрешния пазар. Много е важно да се изтъкне именно това минимално ниво на защита. Онези държави членки, които преди влизането в сила на директивата нямаха гаранционни институции, бяха задължени да създадат такива. През 2002 година бе извършено преразглеждане на директивата. В резултат от него бе взет предвид и транснационалният елемент и бяха направени предложения за хармонизиране на законодателството относно несъстоятелността в държавите членки. Това допринесе за увеличаването на правната сигурност. Що се отнася до препоръките на социалните партньори, ще направя само няколко кратки коментара във връзка с същността на директивата. Директивата осигурява минимално ниво на защита на работниците и служителите по отношение на нивото на трудовото възнаграждение. Има много големи разлики между държавите членки. Същите различия въжат и за периодите, както и за обхвата на отговорността. Не знам дали не би било добре да се постигне хармонизация и в тези области. Благодаря. Muito obrigada. Eu creio que da sua resposta Eh, Благодаря на комисията за отговора. Можем да заключим, че комисията не възнамерява в близко бъдеще да приема изменения по тази директива. Тоест, запазва се първоначалното законодателно предложение. Извършена е оценка на прилагането на законодателния текст държавите членки, но комисията не възнамерява да, приема измене... да предлага изменения по него. Правилно ли ви разбрах? Към момента не възнамеряваме да предложим изменения в действащото законодателство. Същевременно обаче тази директива е част от така наречената оценка на пригодността, на устойчивостта. Директивата е част от тази оценка, която е цял един процес. Съответният анализ се извършва от съвсем кратко време. Току-що сме започнали работа. Възможно е да трябва да се внесат някои корекции в директивата с оглед на економическата криза, но за това са ни необходими допълнителни данни, трябва да изпълним и задълженията си за провеждане на консултации. Ако през 2011 година установим, че е необходимо да предприемем по-нататъчни инициативи, то това няма да стане преди 2013 година. Възнамеряваме да измени... Не. Но не възнамеряваме да предлагаме изменения в действащата директива. Благодаря ви. Изяснихте позицията на комисията. Нека сега пристъпим към разискванията. Кой желая да вземе думата? Благодаря. Представителят на комисията подчерта, че става дума за минимално ниво на защита на работниците във вътрешния пазар. По отношение на вътрешния пазар, темата е особено интересна сега, когато се намираме в економическа криза и има съответно и повече случаи на неплатежоспособност на дружества. Моят въпрос касае първо дефинициите. Знаем, че те се определят на първо място от национално законодателство. Директивата е в сила за всички лица, които съгласно националното законодателство се разглеждат като работници. Вие обърнахте внимание на това, че при а, изпълнението възникват някои проблеми. Разбира се, трябва да се погледне какво е националното транспониране на директивата. Въпросът ми касае не Чехия, но в анализа се говори за това, че лица, че определени лица не получават еди какво си е записано в доклада. Как се оценява това чешко изключение? Най-общо казано. И с оглед на все по-фрагментирания пазар на труда и дефиницията на понятието работник, разбира се, има и много срочни трудови договори на днешния трудов пазар и те се обхващат от директивата. Има и такива, които са на а, временна заетост. А, или по часова. Например, що се отнася до стъжанчите? Винаги е много трудно да се дефинира те къде попадат от трудово-правна гледна точка. Те включени ли са? Как се разглежда този проблем? И от, в този смисъл, как се съотнасят нещата към националните определения? Другия въпрос. Има ли групи работници, които могат да бъдат изключени от приложеното поле на директивата? Например, както каза представителката на ЕКПС, Става дума за, например, за моряците, за а, домашни помощници. А, има, разбира се, някои исторически примери, но как гледате на този въпрос? И още един трети въпрос във връзка с неплатежоспособността, която касае работодател с трансгранична дейност. Точно в Европейския съюз ние все повече се занимаваме с, с този елемент на трансграничност и той се среща все повече и все повече. А, тук директивата предвижда обмен на информация по отношение на съответните гаранционни а, органи. Това е въпрос към комисията. Не би ли било полезно в рамките на едно обновяване на законодателствата да се създадат задължително информационни звена. Така, например, в директивата за услугите говорим именно за такива точки за информиране, инфопоинтс и точно с оглед на вътрешния пазар и важността на темата, дали не е необходимо и в тази област да съществуват такива информационни звена трансгранично погледнато. Това е от мен за сега. Благодаря. Благодаря на ораторката. Сега още две изказвания. Думата има госпожа Штукма, Штайнрук. Дефиницията на трудовото възнаграждение е задължение на държавите членки. И тук може да, се, да има различия по отношение на възстановените суми от гаранционните фондове. Как според вас тези различия могат да бъдат преодоляни? И сега госпожа Болент. Господин Булан, аз съм представител на НП и във връзка с консултацията, проведена от комисията и доклада на госпожа Гърлинг, директива 2008, вече се наложи в закрилата на правата на работниците в случай на неплатежоспособност на предприятия. Все пак обаче има някои пропуски в директивата и тук нещата са свързани с дефиницията и с субсидиарността. Все още липсва хармонизация между държавите членки по отношение на понятия, които са задължителни, неотменни. Ако искаме да предвидим хармонизация или искаме да защитим правата на работниците, работници, заети, възнаграждение, дефиницията на възнаграждението, референтните периоди. Освен това, датата, трябва ли да се вземе предвид датата на стъпване на неплатежоспособността, датата на подаване на заявлението, действителното възникване на неплатежоспособността или встъпване в неплатежоспособност – Комисията каза, че не се стреми към промени в директивата, но с оглед на економическата криза, по време на която този проблем се заостря, може би е необходимо все пак да се предложат модификации. Ние ще внесем около 20 изменения възоснова на доклада на госпожа Гърлинг. Те ще бъдат по посока на по-добра хармонизация и ще се опитаме да е, въведем е, така, едно минимално ниво на обещетяване на заетите на бившите работници, а що се отнася до срока, също ще направим предложения, ще се постараем да предотвратим неплатежеспособността, а също така работници, които са загубили работното си място или са в процес на загубване, да бъдат защитени. Е, тоест, е, тук ще бъдат важни проблеми, свързани с административно-технически аспекти, професионални такива и така нататък. Сега няма да навлизам в детайли, но поне сме се опитали, или поне с изказването си искам да ви обърна внимание на това, че ще се опитаме с измененията си да подобрим директивата. Благодаря. Има ли други изказвания? Ако не, давам думата на представителите на ЕКПС, на Европейската конфедерация на профсъюзите. Може би те имат нещо да добавят, след това отново на комисията. Então, senhora Varnek tem. Thank you. Um... Благодаря. По отношение на въпросите, свързани с дефиницията на наето лице и положението в Република Чехия. Аз предполагам, че макар директивата, която имаме в сегашния вариант, съдържа някакъв това все пак е дава възможност на Чехия да постави работниците под защитата на тази директива. Така че предполагам, че ако има някакво нарушение директивата, ще има поле за действие незабавно. Така че тук въпрос не съществува, не е свързан с необходимост от промяна. Въпросът е по-скоро с общия проблем, как точно ще дефинираме понятието работник? Защото вие споменахте тук няколко проблема. Например, стъжанти, които в някои страни са обхванати в понятието, в други не са. Но стои и въпроса с домашните работници или помощници защото знаем, че по директивата те са изключени, така че винаги възниква проблема какво означава работник в различните държави членки. Както казах обаче, ние предполагаме, че това е един общ проблем, който не знае дали може да се реши в директивата за несъстоятелност на работодателя. Може би трябва в даден момент да се реши с друг законодателен акт. След това бе зададен въпроса по какъв начин различията в е, заплащането могат да бъдат избегнати. Според нас най-важният въпрос е да се каже, че ако има неизплатени вземания на работниците, те трябва да бъдат покрити, което не означава задължително, че трябва да има хармонизиране в Европейска директива за да се изгладят нещата. Но, както казах и преди, според нас просто има достатъчно широко поле за това как да се дефинира директивата и след това да се транспонира на национално ниво. Благодаря ви. Uh, Споменахте и транснационалното положение. Но тук нямаме отговор, защото наистина нещата стават е, все повече в е, търговската сфера, където ние не желаем много да се намесваме, но все пак е, съществува проблем на практика и той е свързан с това, че производствата по настоятелност са доста различни в различните държави членки. И в случай на несъстоятелност на международно транснационално дружество, производството в различните страни протича в съответствие с законодателството на тази страна. Така че за гаранционния фонд много често е трудно да получат необходимата информация от съда в съответната държава. Затова смятаме, че този въпрос трябва да се вземе предвид и да се обмисли как тази информация може да се обменя по-добре между държавите членки и органите, извършващи производството и компенсирането. Obrigada também. E então passava a palavra ao representante da Comissão, Sr. Soares. Благодаря. Да чуем и представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Примерите дадени с дефиниции са точно такива, каквито включваме в доклада. На страница 1 да ми примера от Чехия, както един друг от Кипър, това са конкретните въпроси, които се нуждаят от е, последващо разглеждане, за да се реши въпроса за възможното несъответствие. По отношение на трансграничните проблеми, искам да привлека вниманието на факта, че един от основните елементи на предложението 2002 година, което за първи път включва транснационалното положение в директивата, включва също и разпоредба за административно сътрудничество между държавите членки. И моля ви, погледнете страница 6 от доклада. В момента финализираме един стандартен формуляр, който да се използва при обмена на информация и по този начин да се облегчи изпълнението на член 10.1, където се съдържи и детална информация за максималните суми, предвидени в националното законодателство, когато транспонира член 4.1 и 4.3. И мисля, че това е всичко. Благодаря. E eh, Благодаря ви. А сега можем още веднъж да дадем думата на докладчика, ако желая да направи коментари. Удовлетворена съм от това, че безподелено, че като цяло директивата е ефективна. Трябва в такъв случай да се запитаме в какво се състои проблемът. Благодаря на социалните партньори за това, че се отзоваха на поканата ни и че до голяма степен потвърдиха моите изводи. Разбира се, има проблеми, аз не ги пренебрегвам. Смятам, че те по-скоро са свързани с прилагането на директивата и с въвеждането и в националното законодателство. Приветствам ангажимента, поет от комисията във връзка с наблюдението върху прилагането и въвеждането в националното законодателство. Има един основен проблем. Той е свързан с размера на обещетенията. Ще бъде изключително трудно да се постигне хармонизация в тази област във всички 27 държави членки. Възможно е да не се фиксира определена сума, а да се постанови една обща формула за изчисляване. Но дори това не би било лесно. Много е опасно да се залагат прагове. Много държави членки, може би далеч ще надхвърлят това, което ще постановим като минимум. Или по-точно, че до момента те са изплащали суми много по-високи от минимума, който ще постановим. И накрая ще се спра върху трансграничните въпроси. Преди около месец исках да внеса изменение по собственото си становище, тъй като получих допълнителна информация по въпроса. И действително, след като се запознах с доклада, установих, че работниците и служителите се сблъскват с един основен проблем – Мисля, че because then we could clearly establish where employees lie in that hierarchy of Въпросът е да се определи каква ще бъде иерархията на кредиторите и по какъв начин ще бъдат те класирани, за да получат своите вземания. Затова аз наистина смятам, че трябва да се реши този въпрос, за да се облегчат някои от проблемите при трансграничната защита на неетите лица. С това ще приключа. Благодаря ви. Sim, eu também quero agradecer a todas e a todos os que intervieram, em especial também aos nossos. Благодаря на всички, които участваха в разискването. Благодаря най-вече на нашите гости от Европейската конфедерация на профсъюзите. Благодаря и на представителя на комисията. Ще направя един коментар по казаното от нашия докладчик, госпожа Гърлинг. а именно с класифицирането на кредиторите и създаването на иерархия на кредиторите. В моята страна постоянно се сблъскваме с проблеми в тази област. Ако даден съд постанови решение в полза на работник или служител, във връзка с изплащането на дължими суми по вземания в случай на неплатежоспособност на работодателя, то на тези решения могат да се противопоставят също толкова други, които не са в полза на работниците и служителите. Това е една много важна тема. И трябва да предприемем такива мерки, че директивата да реши именно този проблем. Отправям този свой коментар към Европейската комисия, тъй като въпросът наистина е от голямо значение. Нерядко работниците и служителите са основните потърпевши в случай на неплатежоспособност на работодателя, тъй като не са в горната част на иерархичното подреждане на кредиторите. Благодаря на всички за участието им в дискусията. Очакваме следващия етап, т.е. внасянето на изменения. С това приключваме разискванията по тази точка. Então, eh, tendo em conta as alterações que fizemos no início na nossa ordem. Променихме дневния ред в началото на заседанието и така точка 5 бе преместена на мястото на точка 9. Темата е демографски промени и последици от тях за бъдещата политика на сближаване на Европейския съюз. Докладчикът ни е госпожа Сари Есая и със сигурност ще има какво да ни каже по тази тема. Както и за внесените изменения, за компромисните изменения, ще може да сподели предвижданията си за утрешното гласуване. Благодаря ви. Преди това вече казахме, че имахме такъв доклад за демографските промени, така че от това становище ние говорим за последиците от демографските промени за бъдещата кохезионна политика. Така че съдочаваме вниманието си само върху този въпрос. Благодаря на съдокладчиците и на всички останали членове на тази комисия, които внесоха много предложения за изменения които са много градивни и създават много добри идеи в този доклад. Четири компромиса изготвихме в политическите групи. След това ще има четири разделни гласувания. Едното бе поискано от НП, две от е, Северно Обединена Зелена левица и едно от зелените. Искам да направя няколко коментара по изменение 43 с разделено гласуване, което бе поискано от моята политическа група е НП. Най-вече изречението legal security of social services of general interest. And uh, we think that this Ние смятаме, че това попада в обхвата на субсидиарност поради което искаме разделно гласуване. След това изменение 31 от господа Шрьотер. В това изменение тя иска да заменим думата productivity с думата accessibility. Тогава цялото значение на това изменение се променя, за това аз съм сложила минус на това изменение, защото много различно е да бъдеш производителен и да имаш достъп. Но, така или иначе, двата въпроса са важни. Но тъй като това изменение променя първоначалния текст, аз е, съм сложил тук отрицателен знак. Може би политическите групи, които са предложили останалите разделни гласувания, ще обяснят твоята позиция и защо искат разделно гласуване по тези компромиси. Като цяло смятам, че това е едно много конструктивно становище и се надявам, че нашата комисия дава един много добър принос към доклада в Комисията по регионално развитие. Благодаря ви, колеги. Muito obrigada, senhora Благодаря. Сега можем вече да започнем дебата. Не знам дали има колеги, които искат да се изкажат. Някой искри да, задава, да зададе въпрос към а, авторката на становището? Розария е Саят, конкретце. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Сария е Сая за много ясния документ, за ясно изразеното становище. В това становище тя наистина назовава нещата с истинските им имена. Групата на либералите е удовлетворена от текста в тази му редакция. Внесли сме само три изменения, които бяха подкрепени от докладчика. Благодаря и за това. Благодаря и на всички, които участваха в изготвянето на становището. Благодаря ви. Então tem a palavra a senhora Schroeder, por favor. Госпожа Шредър, моля. И много ви моля да ме извините, но аз бях в преговори по петия доклад за сближаването и просто беше задължително да участвам в тези преговори. Искам да обърна внимание само на едно нещо. Искаме да внесем устно изменение по отношение на изменение 19 в което да стане ясно, че става дума за това, че искаме да активираме възрастните хора, те да влязат в пазара на труда, английската формулировка тук е разбираема от гледна точка на Финландия, защото Финландия има прекрасна система, но тя не въжи за останалите държави членки, затова трябва малко по-общо да формулираме нещата. Така че идеята, която е скрита за това да е в сила за всички. Благодаря. Мисля, че няма други желащи да се изкажат, следователно Мога да дам отново думата на нашия докладчик, за да приключим дебата. Аз очаквам утре да нямаме проблеми с вота, но ако ще имаме устно изменение, ще бъде много подходящо предварително то да ни бъде дадено и то да имаме достатъчно време да го разгледаме, за да видим как да го преведем, В Йоландия, мога да ви кажа, имаме много положителни стимули за онези хора, които искат да е, отидат да работят, които имат дълга кариера като работещи хора. И в Йоландия ние използваме това. И ако хората наистина искат да е, влязат в е, трудовия живот, те могат да го направят и да печелят от това. Това е малко по-различно наистина. Има страни, в които хората, завръщащи се в професионалния живот или стъпващи в него, едва ли не биват наказвани. Напротив, ние сме интегрирали стимули в системата. когато подготвите това устно изменение, можем да го обсъдим. Благодаря. Благодаря. Значи тази точка е приключена. Нека преминем към следващата. Става дума за насърчаване на мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз. Сега колегата Унгоряно присъства. Видях го. Искате ли да се изкажете? Ако обичате да кажете нещо по доклада си. И след това, разбира се, можем да разгледаме измененията. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Много съм удовлетворен от интереса, проявен към моя доклад. Внесени са 157 изменения. Удовлетворен съм, тъй като докладът като че ли придобива вече окончателна форма. Мнозинството от нас се обединиха около позицията, че се нуждаем от трудова мобилност в Европейския съюз. Още от самото начало обаче се сблъскахме с един проблем, който според мен не е толкова съществен, а именно уеднаквяването на терминологията в доклада. Колегите ми и аз използваме различни понятия, за да опишем едно и също явление. Някои казват а, работници-мигранти, други мигриращи работници. Според мен трябва да използваме понятието работници-мигранти на територията на Европейския съюз. Като цяло приветствам идеите, изложени в измененията, отнасящи се до равно заплащане за равен труд – Приветствам също така и измененията относно социалния дъмпинг, борбата с расизма и ксенофобията, както и правото на работа. На последно място ще отбележа измененията, отнасящи се до сигурните работни места и безопасните условия на труд, които също одобрявам. измененията се подчертава необходимостта да се насърчи идеята за взаимно признаване на дипломите и професионалните квалификации. Това е важно за работниците мигранти на територията на Европейския съюз. Така че благодаря на колегите, които внесоха тези изменения. Всички идеи, в тази област наистина трябва да бъдат приветствани. Група изменения се отнасят до програмите Solvit и Юрес. Те извършват изключително важна работа в областта на мобилността на работниците и служителите. Приветствам измененията, които подчертават важността на тези два инструмента като средство за обмяна на информация. Обявявам се и за идеята за необходимостта от пълно реализиране на правата на работниците и служителите в Европейския съюз. За целта е необходимо законодателство, както на национално, така и на общо европейско ниво. Ще цитирам конкретно изменение 15, което визира тази необходимост. Има и редица изменения, които отбелязват необходимостта от обвързване на трудовата политика с други области на политика, например с цел избягване на двойното данъчно облагане. Когато говорим за трудовата мобилност, е важно да признаем, че работниците мигранти могат действително да доведат до възникването на някои неблагоприятни ситуации, както за работниците и служителите, така и за работодателите. Във връзка с това трябва да се опомене възможността за коригиращи мерки, Има и още един въпрос, съвързан с възприятието ни на явлението трудова мобилност. Не мисля, че прилаганият от Европейския съюз подход е идеален, но не мога да подкрепя и нези колеги, които твърдят, че това не е правилният подход. А именно това се твърди в някои изменения. В тях се намеква, че Европейският съюз не насърчава мобилността на работниците и служителите. Не мога да приема това становище, тъй като за него няма и разумни аргументи. Още един специфичен проблем, който е предмет на редица изменения, е регулирането на пазара на труда. В някои изменения се твърди, че Хората едва ли не са принудени да иммигрират, да търсят работа другаде. Разбира се, трябва да вземем предвид постоянно променящата се економическа и социална ситуация в Южна и Източна Европа. Но при все това смятам, че имаме основания да считаме този вид миграция са доброволна, а не по принуда. Внесени са няколко изменения. Тема, на които са проблемите, с които се сблъскват работниците мигранти в приемащите страни. Имам предвид, например, изменението на колегата Корнелисен. В него се набляга върху необходимостта да се занимаем с проблемите на незаконната миграция и нерегламентираните трудови правоотношения. И накрая, нека да подчертая, че според мен този доклад не предвижда краткосрочни или средносрочни мерки. Предлаганото в него може да окаже въздействие върху държави, които ще се присъединят в бъдеще. Разбира се, Трудовата миграция може да доведе до неблагоприятни последици, но неодавнашният ни опит сочи, че благоприятните последици далеч са далеч повече от неблагоприятните. Ето защо смятам, че трябва да се премахнат всички ограничения върху свободното движение на работниците и служителите на територията на Европейския съюз. Германия ще отвори частично пазара на труда си за държавите присъединили се през 2004 година. Според мен тя трябва да направи същото и за присъединилите се през 2007 година. Благодаря ви и очаквам вашите коментари. Muito obrigada. E temos já alguns pedidos de intervenção. Queria... Е, Много благодаря. Вече няколко души поискаха думата. Искам само да добавя, че са ангажирани партньори в, от различни комисии. 27 изменения са поступили. Откривам дискусията. Първи оратор, моля. Предполагам, че вие сте и докладчика в другата комисия. Благодаря, госпожо председател. Аз не само изготвям становището в е, комисията Либе, аз съм и докладчик в Сянка е, в е, групата на социалисти и демократите. Така че ще изразя моето мнение. Преди всичко искам да благодаря на господин Онгоряно, докладчика, за извършената от него работа и за проекта доклада. Докладчикът е, е предложил няколко добри предложения. Ако ние успеем да ги изпълним, ще получим много по-добри резултати. Ще бъдат премахнати всякакви препятствия за свободно движение на служителите в Европейския съюз. Тоест, е, хората ще могат да си намерят е, работа и ще бъдат спазени техните права. Искам също да представя няколко обяснения, свързани с обяснението към този проекто, измененията към този проекто доклад. На първо място. Един по-общ коментар. Разбира се, че свободното движение на работници и служители е положително явление. Докладчика също подчертава това, но в моите изменения аз предлагам да се направи оценка и на отрицателните ефекти от трудовата мобилност. Ние не трябва да се страхуваме от това. Съгласен съм, че ние не правим оценка само на текущата ситуация. Разбира се, че гледаме и напред към бъдещето и не можем да пренебрегнем факта, че в е, страните от Централна и Източна Европа нивата на миграция са много високи. Нашите граждани се преместват в е, други държави членки, те мигрират свободно, но причината за такова преместване е липсата на работа в собствените им държави членки – така че ние трябва да премахнем всякакви препятствия, всякакви бариери, които съществуват в тези страни от Централна и Източна Европа. Има редица села в Централна и Източна Европа, които се изпразват, защото хората пътуват към други страни. Така че ако оценим отрицателните последици, това не означава да направим отрицателна оценка на целия доклад. Друг един важен момент, който е също много важен за групата на социалистите и демократите, се отнася до трудовите социални права на работниците и мигранти. Европейския съюз е приел редица законодателни актове, търсещи равнопоставено третиране на всички видове работници. Европейския съюз се стреми да осигури равни трудови и социални права. Но законодателството само по себе си не може да гарантира това. Така че трябва да мислим не само за правата, трябва да насочим внимание и към мерките за изпълнението на тези права и в случаите на нарушение на лице трябва да има механизми за санкции и правно защитни мерки. Така че благодарна съм на господин Онгор Унгоряно, който каза, че приема изменения в този смисъл. Друга част от моите изменения касаят мониторинга, извършен от е, трудовите инспекции. Необходимо е по-тясно сътрудничество в извършването на проверки на трудовите договори за съответствие с националното европейското законодателство. Необходимо е да се насърчава по-тясно сътрудничество между бюрата по труда и агенциите за наемане на работна ръка. Трябва също да насочим вниманието си по повишаване на информираността на работниците. Необходимо е да се предоставя много повече информация на нетите лица. Много е важно да се повишава сътрудничеството между социалните партньори и синдикатите, защото ако не успеем да осигурим такова тясно сътрудничество, правата на мигриращите работници биха могли да бъдат нарушавани, което няма да допринася към явлението свободна трудова мобилност и към неговите положителни аспекти. Друго едно извинение е свързано с изпълнението на така наречената информационна директива. Много често работниците мигранти са предмет на нарушаване на правата им, просто защото работодателят не винаги информира работниците за трудовото законодателството в съответната страна и наетите лица попадат в по-слаба позиция, защото може да не знаят езика на тази държава и да не познават националното трудово законодателство. Благодаря ви много. Това са моите предложения за извинение. Надявам се, че ще продължим благотворното си сътрудничество в бъдеще за приемането на този доклад. Muito obrigada e passava a palavra е, аз, сеньора Благодаря много. Госпожа Торонен има думата. Um, yes, thank you. I just uh, came from... Благодаря. Току-що бях на заседание на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. На заседанието присъстваше комисар Мишел Барние, който накратко представи акта за единия пазар. Споменавам това, тъй като в него също се предвиждат разпоредби за упражняването на основни социални права. На това заседание стигнахме до извода, че наистина у нези работници, които работят в държава различна от родната им страна се сблъскват с някои трудности. Има проблеми с командированите работници по отношение на спазването на основните им социални права. И това трябва да е една тема, която трябва да поставим на дневния си ред и тясно да я обвържем с настоящия доклад. Първо, благодаря на докладчика. Ще изложа някои от измененията ни, както и основанията за тях от името на моята група, групата на зелените. Някои от измененията ни визират проблемите, свързани с дейността на самонайтите лица и с принудителната трудова миграция. Не се подхожда добре към тези проблеми. Работниците са изложени на много висок риск от експлоатация. Имам съответната информация от профсъюзите. Те също са шокирани от начина по който се третират работниците и служителите. Това е проблем, на който трябва да обърнем сериозно внимание. Внесли сме също така и изменение под номер 69 отнасящо се до достъпа до социално осигуряване и социално подпомагане. Някои държави членки се опитват да го ограничат. Ще ви дам за пример Обединеното кралство, до момента там действаше разпоредба, според която работници от източна Европа нямат какъвто и да било достъп до социални права през първата година от трудовото си правоотношение на територията на страната. Изменение 69 предвижда предоставянето на информация на гражданите във връзка с техните права на социално осигуряване и подпомагане. Внесли сме и изменение за съвместната и индивидуалната отговорност. Това също е много важно, тъй като много дружества наемат служители от а, различни страни. Трябва да се осигури отговорност на всички нива. Миналата година ресорният комисар посочи, че трябва да се обърне внимание на този проблем. До този момент не са предприяти никакви мерки. В Германия и в Норвегия бе въведен принципът на веригата на социалната отговорност. Изменение 90 се отнася до необходимостта от проверки от инспекциите по труда. Не смятаме, че подходът на Европейския съюз не е правилен, но смятаме, че има проблеми по места. Възможно е формулировките в законодателните ни актове наистина да са идеални, но по места все още има проблеми трябва да подобрим качеството на проверките и провеждането на последващи мерки, така че миграцията да се основава на права. Мисля, че като цяло не трябва да се страхуваме да обсъждаме проблемите. Не трябва да се страхуваме да се изправим пред предизвикателствата. А ако си затворим очите пред проблемите и предизвикателствата, ксенофобията още повече ще се надигне в Европа, ще се засилят настроенията срещу чужденците. Не искам да се стига до това. За да избегнем подобна ситуация и да осигурим надлежно ниво на мобилност, трябва да положим големи усилия, не само под формата на законодателни актове, но и на конкретни действия по места. Един последен коментар. Ще прочета нещо, което е на страницата ми във Фейсбук – получих съобщение от румънски гражданин, който е следил работата на нашата комисия и иска да ми разкаже своята история. Става дума за млад мъж на малко над 20 годишен. Той ми казва, че над 3 милиона румънци работят е, извън Румъния и че техните проблеми не се обсъждат в Европейския парламент и в Европейския съюз. Разказва ми за един свой приятел, който е а, помагал при реколтата, но при обирането на череши за 1000 евро на месец. Работел е по 6 дни в седмицата, по 12 часа на ден. Това е проблем, по който трябва да работим Това бе всичко от моя страна. Мисля, че трябва да насърчим мобилността на европейските граждани. Трябва да улесним мобилността, например в областта на пенсионното осигуряване. Получавам много писма от граждани във връзка с трудности именно в тази област. Добригада и e agora пасава a palavra ao nosso colega, благодаря много. Колегата Коферати има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих желала да благодаря на докладчика за цялостния поглед който ни се предоставя, изхождайки от една оценка, която споделям. Мобилността на работниците в Съюза е нещо много важно и нещо, на което гледаме положително. Възможността за свободно движение на а, лица е една от основните свободи в Европейския съюз. Предоставянето на условия на труд в целия съюз е нещо важно. Демографските причини се споменават често. Материалната нищета или потребности. различията в държавите членки по принуда водят до мобилност. Всичко това трябва да бъде регламентирано, но и подкрепено. Затова си мисля, че има някои изменения, които са важни. Докладчикът се позова на тях. Тук бих споменал няколко групи, които е, могат да се обсъдят, трябва да бъдат преодоляни препятствията, които водят до бариери. Една от бариери, бариерите е свързана с, с а, условията, равно заплащане за равен труд. Това е едно от правна точка. Една друга точка обаче са правата на а, работниците. В това отношение има различия. Когато говорим за права, не бива да се концентрираме само върху а, уж важното измерение, защото тези хора са и граждани. Когато говорим за лица в функцията им на работници, разграничението между работник и гражданин е обективно погледнато невъзможно. Не може да си представим, че се създават различни условия при труда. Ако те не водят до съответните условия в ежедневния живот. Затова е важно при прегледа на измененията същевременно времено да се обърне внимание на тези две потребности. При материалните е, условия, където се появяват все по-големи трудности, това, което е важно е не само самия труд, но това, което се случва накрая. Проблемът с пенсиите трябва да се разреши. Лицата, които са мобилни, не бива трябва да имат възможност да потърсят правата си и да ги получат. Отново, за да се избегне а, неволното допринасене за отрицателни феномени. Има много лица, които а, работят някъде в Европейския съюз, след това отново искат да се върнат в а, родните си места. Унези обаче, е, има случаи, в които обаче те не са в състояние да получат пенсионни права и тогава са принудени да останат в последната страна, в която са работили. Тоест, възможността за трансфер на е, пенсионните права е, трябва да бъде е, разгледана като равностойно условие с условията на лице, което активно е, упражнява труд. И последен коментар по отношение на санкциите. Аз тук си мисля за възпиращото а, действие на санкциите. А, трябва да създадем от една страна положителни стимули а, и да премахнем а, санкциите, които водят до отрицателни резултати. Трябва да се взимат смели решения. Те трябва винаги да са придружавани от санкции срещу нези, които нарушават правилата. И то преди всичко в една система, която расте, но в това отношение все още се намираме в опитна фаза. Благодаря на последния оратор. Госпожа Корнелисън. <clears throat> Uh, въпроса е за основаването на правата, защото докладчика поставя въпроса. Колегата, госпожа Турен, вече засегна този въпрос. Това, което имаме предвид по принцип е, че Европейския съюз не е единствено съюз на економики, а е съюз и на хора, и свободното движение на работниците и служителите е право, което може да бъде подложено на някакви бариери единствено, ако е доказано, че това е необходимо. Това означава също, че, има, че трябва да има и равни условия. Държавите членки не би трябвало да се конкурират помежду си по отношение на социалните права за работниците. Защото в единния пазар държавите членки имат много други възможности за конкуриране помежду си. Като се когато едно предприятие премести седалището си, не би трябвало, например, да се позоваваме на социалните права като възможност за конкуренция. Искам да наблегна и на значението на включването на преходни мерки. Не смятам, че те са доказали своята полезност като цяло и в някои държави членки са довели до ужасно положение – жестока експлуатация на работниците, дори може да се рече робство. За щастие, от 1 май всички да, преходни мерки за държави членки от вълната разширяване от 2004 ще бъдат дигнати, но няма да бъдат дигнати за България и Румъния. И за голямо притеснение нашата държава съобщи тази седмица, каза, че ще се вдигнат дори бариерите за българи и румънци в нашата страна. Примерно румън, румънци, които идват от 5 години да берат ягоди в Холандия, вече няма да могат да идват, просто защото правителството направи това невъзможно. Най-вероятно ще предложа изменения в пленарна зала конкретно за решаване на този въпрос. Друг един момент. Присъединяването на Харватска ще бъде точка от програмата за следващата година. Сигурна съм, че някои държави членки, включително Холандия, поради собствени вътрешни популистски причини, ще предложат отново преходни мерки за хърватски работници, което е просто смехотворно. По принцип, то не носи ползи на Харватска. Освен това, има население 3 милиона и е относително богата в сравнение с другите присъединили се държави членки. Така че ще бъде изключително странно. Смятам, че трябва да включим клауза, с която да заклеймим такова едно решение, да предложим на съвета да не го прави. Другото, признаването на бракове от един и същ пол. Някой беше казал, че това е въпрос на субсидиарност. Е, смятам, че има някакво недоразумение тук. Това не означава, че всички държави членки трябва да въведат бракове между един и същ пол. Това ще бъде чудесно, но определено това е въпрос на субсидиарност. Просто трябва да признаят браковете от еднакви полове, които са признати от другите държави членки. Така че ако една холандска лесбийска двойка иска да се възползва от правото си на свободно движение, партньорът или партньорката трябва да бъде призната и в другата държава членка, макар там да няма законодателство за браковата или същ пол. Ние призваваме институциите да разгледат и въпроса за дискриминацията на граждани на Европейския съюз в други държави. Холандия отново е добър отрицателен пример за българи, румънци, поляци. Всъщност всички викат поляци и са дискриминирани. Просто едно лошо име има за тях, обиждат ги полиците, създава се отрицателен стереотип и това е проблем, който не се разглежда достатъчно добре от Европейския съюз. Това го включва в извинение 68 и много се надяваме, че другите ще го подкрепят. Благодаря. Muito obrigada, senhora deputada. E agora, para terminar... Благодаря ви. В края на това разискване госпожа Хокин. Благодаря на докладчика. Не присъствах на изложението му, тъй като трябваше да съм на заседанието на комисията по петиции. Трябваше да се погрижа за гражданските права. Имам няколко коментара и въпроса. Съгласна съм с повечето от коментарите на зелените. Говориха за почтена мобилност, също както говорим и за почтени работници и служители. Мисля, че това е една добра формулировка. Изложиха и проблемите, свързани с социалния дъмпинг и ксенофобията. Мисля, че трябва да се посветим и на тях. Някои изменения предлагат решения в тази посока. Говорихме и за признаването на бракове от един пол в държави, в които няма законодателство в тази област но аз не съм съгласна с това предложение, защото то би довело до това държави членки да дават на такива двойки от други държави права, които нямат еднополовите двойки в самата държава. Мисля, че ще възникнат проблеми, ако предоставим права на граждани от други държави, които, от които не могат да се възползват гражданите на съответната държава. Аз и колегата ми, господин Йовине, внесохме редица изменения във връзка с признаването на професионалните квалификации и важността на подобен режим на признаване с оглед на осигуряването на трудова мобилност. Що се отнася до преходните мерки, внесени са редица изменения предлагащи да се заличат формулировки за това, че трудовата мобилност се отразява благоприятно върху държавите членки. Не съм съгласна с тези предложения. Обедена съм, че що се отнася до преходните мерки, ако държавите членки имат основа достатъчни основания да въведат такива, не бива да ги осъждаме. Това, което трябва да направим е да окоръжаваме обаче държавите членки да не въвеждат такива преходни мерки. Не смятам обаче, че трябва открито да ги заклиняваме, ако решат да приложат преходни мерки. Още два кратки коментара. Първият е свързан с мобилността, основаваща се на права. Внимателно прочетох изменението, внесено от зелените. Те се позовават на основните права и на свободното движение на хора. Подчертават и необходимостта от подход към свободното движение на работници, основаващ се на права но имаме и свободно движение на стоки и услуги. Ако приложим подхода, основаващ се на права само към свободното движение на работниците, то може би ще се из... има необходимост да приложим същия подход и към услугите и стоките. И ще ви цитирам решението по делото Лавал – То визира противоречието между правото на стачка и правото на свободно движение за работниците. Интересно е как щеше да се отрази подходът към мобилността на работниците, основаващ се на права върху решението по делото Лавал. Просто поставям въпрос. Мисля, че трябва много внимателно да го обсъдим. Добро е предложението за изменение, в което се предлага комисията да изложи списък на трудностите, с които се сблъскват работниците, движещи се в Европейския съюз. Не разбирам изменение 53 що се отнася до социалните проблеми, предизвикани от разширяването на Европейския съюз. Не разбирам точно какво се има предвид тук. И накрая подкрепям изменение 95. То е внесено от нас. Ние изискваме от комисията да придаде публичност на благоприятния ефект от трудовата мобилност, да повиши информираността за него. Нерядко, както отбелязаха зелените, се разпространява информация за предполагаемите отрицателни ефекти от трудовата мобилност, което води до ксенофобия. Още веднъж благодаря на докладчика за извършената работа. Благодаря ви. Приветствам сърдечно с добре дошли група от журналисти от регион в Испания. Мисля, че са почти съседи на Португалия, тъй като региона е в близост до границата с Португалия. А сега давам думата на колегата Есая. Накратко искам да коментирам казаното от е, преждеговорчета по отношение на измененията на зелените за брак от един същ пол. Доколкото си спомням, 41 са страните, които имат закони за партньорство или и 4 или 6 страни, които имат е, закон за браковете, който се нарича неутрален или за неутрални бракове и три страни, които изобщо нямат законодателство за двойки от същия пол. Това изменение вероятно е насочено към равнопоставено третиране, но по-скоро ще създаде неравнопоставено третиране, защото не разбирам как двойки, които идват от страни, където има такова законодателство, могат да имат всичките социално-осигурителни ползи или плащания от страна, където няма такова законодателство. И наистина това попада в обхвата на субсидиарността. Така че изцяло подкрепям курса на НП по този въпрос. Então, acabamos esta ronda de intervenções. Eh, já vimos que há aqui diferentes. С това изчерпахме кръга от изказващи се. Виждаме, че има най-различни схващания по някои аспекти на въпроса, особено по отношение на последния споменат въпрос във връзка с браковете от двойки от един и същ пол, но има и други много различни аспекти по отношение на работниците, правата им, борбата срещу социалния дъмпинг. Има най-различни проблеми и предложения са направени. Не знам дали докладчикът желая нещо да добави в края след дебата. Давам ви думата за финален коментар. Благодаря, госпожо председател. Благодарен съм и съм впечатлен от коментарите, които наистина подхранват дебата. Искам да направя едно принципно изявление, което според мен отговаря на всяко едно от изказванията. Този доклад касае мобилността. Проблема на този доклад е мобилността. Мобилността на работниците е наистина общо европейски проблем. Защо? Защото все още има бариери. И мисля, че това е истински скандал. И колегите от е, зелените, които споменаха за румънците в е, Холандия, и не става въпрос само за румънци. Това е сърцевината, това е ядрото на проблема, който трябва да решим. Съществува риск в този доклад да вкараме неща и процедури, които изобщо не принадлежат към този проблем. Трябва да решим какво трябва да се реши първо. В противен случай този доклад може да го превърнем, което според мен не е възможно, да се превърне в доклад или една разработка за социалната доктрина, или за пенсионно осигуряване и така нататък. Сега ще се опитам съвсем накратко да отговоря на всяко едно изказване. Предполагам, че няма да мога да повдигна всички въпроси, но се надявам да го направя в бъдеще. От самото начало явно, ясно бе подсочен доклада, проблема на този доклад и е той, че всички препятствия трябва да бъдат премахнати. Споменато бе и отрицателното въздействие, което има трудовата миграция в страните, откъдето тръгват мигрантите, с разселени семейства. Цяла източна Европа е изпълнена от семейни драми, които се увеличават всеки ден. И това е тема, по която трябва да поработим на госпожа Тюрнен. Проблем, който изглежда, че може да е свързан с този доклад, но не съм сигурен, че е. Въпросът за командированите работници, според мен, е съвсем отделен. Предмет и не е тема на този доклад. Още повече, ще, че ще има съобщение от Европейската комисия през септември по командированите работници. Така че по какъвто и да е начин не можем да се занимаваме с този проблем преди да излезе това съобщение. Господин Коферати, изцяло съм съгласен. Условията на живот и на труд не могат да бъдат пренебрегвани. Всеки, който работи в друга страна, страна по негов избор, трябва да живее прилично. Изцяло сме съгласни. Не съм сигурен за пенсиите. Можем ли да се справим с такъв сложен въпрос в такъв доклад? Можем да го споменем, можем да го засегнем, но не смятам, че можем да го решим. Благодаря на госпожа Корнелисън. Проблема за базирането на правата всъщност е първата дилема в този дебат. И мисля, че тя е осветлена до някъде от бележката на госпожа Харкин. Ако настояваме на този подход, навлизаме в един правен капан, който трудно ще излезе, защото тези изменения, които кощо що обсъждахме, са противоречиви от правна гледна точка. Благодарен съм за нейното намерение да се обърне към и да атакува холандското правителство за намерението му още повече да ограничи присъствието на българи и румънци на холандския трудов пазар. Наистина, Харватска най-вероятно ще бъде следващата държава Шенка, и наистина ще бъде смехотворно отново и отново да се връщаме на този проблем след присъединяването на Харватска в Европейския съюз. Но за да сложа край на тази бележка, искам да благодаря на госпожа Харкин за нейните коментари. Само ще спомена още веднъж последната й бележка. Необходимостта Европейската комисия да публикува данни за действителната статистическа реалност на присъствието най-вече на работна ръка от източна Европа на трудовия пазар в Европейския съюз. Всъщност данните са публикувани. Може би трябва да се публикуват отново, да се преформулират, за да бъдат по-смилаеми. Защото данните наистина са внушителни. противно, противно на съобщението в пресата, че в Англия или Португалия или където и да било, че чуждестранните работници, т.е. от източна Европа, са опасни за економиката, всъщност са резултати, че те са полезни за економиката. В случая на Великобритания разчетите показват, че чуждестранните работници допринасят за 1% от БВП, което не трябва да се пренебрегва. Правя госпожа Халкин и за ирландския пример, който е брилянтен пример. Ирландия пое много сериозно предизвикателство, когато не наложи бариери пред чуждите работници и целият този експеримент, бих казал, също се оказа огромен успех. Много ви благодаря. Е, много благодаря. С това закривам този дебат. Имам още две съобщения. Следващото заседание ще се състои на 15 май. Там ще имаме възможност да прегледаме компромисните изменения, които със сигурност междувременно ще бъдат внесени и а, ще трябва да приемам доклада на следващото заседание на 15 и 16 юни, а през юли месец той ще влезе на пленарно заседание. Това е графикът, който сме предвидили за продължаване на тази дейност. Мисля, че нямаме друго в дневния ред. Следователно, бихме могли сега да обявим заседанието за приключено. Припомням ви само, че утре сутринта ще продължим в 9 часа с нашата дейност. Предстои гласуване. Благодаря на всички за участието. Благодаря и на преводачите. Довиждане.